Добро uh, утро на всички. Мисля, че вече сме готови да започнем заседанието. Виждам, че двамата ни докладчици в сянка за следващата точка от дневния ред вече са тук. Приветствам ги с добре дошли. Също така приветствам с добре дошли екипът от Генерална дирекция Таксут, господин Зелински, когато познаваме добре в нашата комисия тъй като той следи досието за данъчната реформа досия, което много ни вълнува. Привърсвам и госпожа Ана Ам... и господин Амбули, който ще направи представенето на това ново предложение. Съвсем набързо ви припомням, че заседанието не се е излучва в интернет, както винаги. И ви припомням също така, че би трябвало да свършим с обсъждане на първа точка до 10 часа, защото ни чака доста голямо гласуване. Променихме също така и реда на текстовете за гласуване. Първо ще гласуваме господин доклад на господин Бела, което е първото съществено гласуване след две а, кратки одобрения относно обществените поръчки. А, говорим, първо ще говорим за едно ново предложение на Европейската комисия относно митническите нарушения и санкциите. Ясно е, че няма да успеем да завършим работа по това досие в настоящия мандат на парламента, но предвид а, всички усилия положени от страна на парламента по данъчната система, особено под ръководство на госпожа Легрип, като приветствам с добре дошла. Решихме, че е добре поне нашата комисия да изслуша веднъж основното предложение, основната стратегия и евентуално да направим някои политически коментари под формата на резолюция. И тъй като това е един съвместен проект, помолихме НЕП и групата на социалистите и демократите да изберат свои докладчици в сянка и се радвам, че и те че се съгласиха и двете страни. Говорим за госпожа Евлин Гепхарт от Същите и демократите и госпожа Легрип от името на НЕП. След като им дам думата, ще дам възможност и на други колеги да допринесат за изготвянето на резолюцията. А докладчиците в съдокладчиците докладчиците ни предоставиха график за работа, който да ни позволи да гласуваме резолюцията в пленарна зала преди края на мандата. И така, струва се, че без повече забавяне може да започнем с представенето. Госпожа Анна Боли ще започне с презентацията и после ще бъде допълнена от господин Зеленски. Благодаря, господин председател. Първо няколко кратки степителни думи. Много благодаря на вас, на госпожа Легрип, на вашата парламентарна комисия и на целия парламент за всички усилия, които, получих, които положихте по митническия кодекс. Трябваше просто да го споменам. А сега относно презентацията, която ще видите, говорим за един много важен проект – инициатива на Генерална дирекция ТАКС от моите сътрудници и приятели от Генералната дирекция. И се надявам и вие да го възприемете по този начин. Това ще бъде един от малките кригълни камъни на Европейския съюз. Ще ви покажем колко различно е положението в отделните държави членки. Ето защо този проект е, е много важен за засилване на европейската интеграция. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. А, сега давам дума на госпожа Ана Боли. Благодаря ви, господин председател, и добро утро на всички. Ще ви представя накратко предложението на Европейската комисия относно хармонизацията на данъчните нарушения и сближаването на данъчните санкции. Първо няколко идеи за зараждането на тази идея. Нееднократно Европейският парламент ни е призовавал поредица от доклади да направим нещо по въпроса за голямото разминаване в националните данъчни системи относно данъчните санкции. Това е плана на моето изложение. Това ще на екрана. Искахме да видим какво се случва на практика в държавите членки. Започнахме през 2008 година, чрез програмата Customs 2013 година на времето. Започнахме един проект с участието на 24 държави членки на доброволни начала и разгледахме правната система по отношение на данчните нарушения и съответните санкции стигнахме до извода, че системите са много различни и ни се струва, че би било много различно да имаме напълно хармонизирана законодателство в областта на митниците, чрез митническият съюз и митническия кодекс и да не разполагаме на практика с възможността да прилагаме на практика това законодателство. И така в продължение на две години работихме с тези 24 държави членки на доброволни начала и докладът ни показва, че 16 от тези 24 държави членки имат смесена система, т.е. която предполага и криминални, и ненаказателни ненаказателни санкции. А, останалите 8 държави членки предвиждат само наказателни санкции. Или, за други думи казано, дори в случай на дребни нарушения, санкциите, които са предвидени по закон, са от наказателно естество. В тази категория на 8 държави членки, които предвиждат само наказателни санкции, са предвидени а, тавани в финансово измерение. И този прак варира между 266 и 500 евро. Също така има и строги правила за зачитане на отговорността при нарушение в 11 от 24 държави членки. Така че, както виждате, има един много голям набор от различни санкции за прилагане на законодателството, което ни се стори много странно в рамките на вътрешния пазар и на Митническия съюз, който предполага равнопоставеност между стопанските субекти. Също така, в рамките на Митническия съюз, съюз се, подава и, се, се подига и въпроса за авторизираният економически оператор като едно от важните елементи за получаване на за, за да отговори даден стомански субект на това определение е да отговаря на изискванията на митническия кодекс. А става ясно, че в някоя държава членка дадена дейност може въобще да не се смята за нарушение, в друго да, тя да под... също това нарушение да подлежи на наказателни санкции. давахме, давахме, стигнахме до извода, че има много големи разминавания между сроковете за започване на процедурата за налагане на санкция и самата процедура за налагане на санкция. Те, сроковете варират от една година до 30 години. В една държава членка изобщо няма времеви ограничения. И лесно можете да си представите как в бизнес средите, ако вие сте економическият оператор и трябва да оцените дали сте нарушили правилата или не. Е възможно също да няма срокове, което разбира се не е допустимо. Друг важен въпрос е свързан с отговорността, която носят е, юридическите лица. В 15 държави членки има такава отговорност, в останалите няма, което също създава проблем не само от правна гледна точка като цяло, но и относно самото понятие за авторизиран економически оператор. Също така се е предвидена процедура в дадени държави членки, която се нарича сетълмент или разбирателство по уреждане на спора по взаимосъгласие, което е една непрозрачна процедура и 15 от 24 държави членки работят с нея в случаите на митнически нарушения. И ще се съгласите с мен, че голяма част от а, държавите членки, които предвиждат тази процедура, са и държавите членки, в които има само наказателни санкции. Ще дам един конкретен пример, за да придобиете представа за какво говорим. Представете си следното положение. Дадена компания подава декларация за износ два дни след като стоките са натоварени в контейнерите за износ. Първият въпрос е има ли тук нарушение или не. В една държава членка изобщо няма нарушение в този случай и съответно няма санкция. В девет държави членки става въпрос за наказателно нарушение и се предвиждат два вида наказания парична глоба в размер от 1250 евро до 1 милион и 800 хиляди евро. Това са данните, с които разполагаме и те са за 2010 година. Сега най-вероятно размерът на глобите е се променил, но виждате като цяло драстичната разлика, която съществува дори и в рамките на една и съща наказателна мярка, т.е. парична глоба две държави членки, които предвиждат наказателни санкции, предвиждат и наказание затвор при това нарушение. Не наказателни санкции се предвиждат в 15 държави членки с парични глоби в размер от 393 евро до 500 000 евро. 15 държави членки, в които и в наказателно-правната и извън наказателно-правната рамка предвиждат урещане на спора. Като виждате, има голяма държава, голяма разлики между държавите членки, които изобщо започва се от държави членки, които изобщо не смятат подобна действие за а, нарушение до държави, които налагат глоби в размер до 1 милион и 800 хиляди евро и други затвор. Разбира се, предложението ни не беше изготвено в изолация на митническите разпоредби, а съгласувано с различни други законодателни актове, които имат връзка, като например директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и на цялото законодателство за борба с злоупотребите. Работихме тясно сътрудничество с останалите колеги от Генерална дирекция Таксот и лесно стигнахме до съгласуване между законодателните текстове. Има също така резолюция на съвета от 1995 година, който се занимава със същият въпрос и в частност с ненаказателните санкции. Разбира се, взехме предвид и митническият кодекс на Европейския съюз, който добре познавате и списъкът с нарушенията отговаря напълно единствено и само на задълженията на държавите членки, проистичащи от Митническия съюз. Митническия кодекс, извинете. А сега няколко думи между, за връзката между директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и нашето предложение. Част от приложното поле съвпада, но не изцяло. Или казано с други думи, частта, която засяга защитата на финансовите интереси, съвпада до някъде с приложното поле на нашата директива. директива. Тук говорим за митата. Но, както знаете, правомощията на митниците далеч надхвърлят самото събиране на приходи. Техни задължения са и защита на обществото от заплахи за сигурността, като целта е да се гарантира, че всички формални изисквания са спазени, дори когато няма реално митническо деклариране. Какво правим с частта от приложното поле, което остава в, в нашите правомощия? И какво правим с частта, която съвпада? Основната ни цел е да, из, да избегнем повторението и съответно се прилагат критерии за това, коя, попада, коя част попада в нашите правомощия и коя част попада в, в, в прочното поле на директивата за защита на финансовите интереси. Там, например, е предвиден парак от 10 000 евро, след което дадено нарушение попада в директивата на финансовото директивата на финансовите интереси. Поставя също така и въпроса за наличие или не на предумишленост при извършване на съответното нарушение. Ето защо ние смятаме, че нашето предложение допълва директивата за защита на финансовите интереси и всички останали законодателни актове в тази област. И не на последно място в Митническият съюз, митническият кодекс на съюза е предвиден един член, който разписва санкциите. Преди да ви представя конкретно съдържание на директивата, бих искала да направя няколко предварителни уточнения. Първо, защо смятаме, че трансграничното измерение на митническите нарушения е много важно. В днешно време економическата дейност на даден оператор в рамките на Европейския съюз обикновено не е просто на европейско равнище, а на международно равнище. И в 80% от случаите трансграничният характер на дейността на економическите оператори, които декларират, които подават митнически декларации, са с очевидно трансграничен характер. За това трябва да има диалог с митническите власти. Само по този начин могат да се разрешат случаите за нарушаване на митническото законодателство. Но ако няма еднакви изисквания по отношение на нарушенията, е ясно, че няма как отделните митнически власти да говорят на един и същи език. Ето защо ние решихме, че е много важно да се стигне до прилагане на еднакви определения и също така, че трябва да има и други сектори, други политики, които да, предост... които да се доверяват и да делегира част от правомощията си на митническите власти, като като за целта трябва да има много добро сътрудничество между митническите власти и властите в областта на сектор стопанство и други области, не само в рамките на държава членка, но и отделните държави членки, като основната цел е да не се наказва два пъти извършителят за едно и също нарушение. И сега, ако отидем на основните черти на предложението, Различните цели, оперативни, стратегически, вече ги очертах. Тук отново споменавам хвърляне на мост между различните правни режими с цел да се постигне по единно и ефикасно прилагане на митническото законодателство в всяко едно кътче на Съюза. На следващото място обща номенклатура на поведението, която да се разглежда или поведение, което да се разглежда като нарушение на митническите правила и обща рамка за санкциите. Трябва да се каже, че е невъзможно да се хармонизират националните режими. Това ще бъде равностойно на самоубийство. Огромна сизифовска задача. Ето защо сметнахме, че е по-добре да се запази запълни тази пропаст, която съществува, като се създаде обща рамка за налагането на санкции. Съответно би следвало да се разгледа вида на санкциите и да се разгледа мащаба им, както и да се предвиди възможност за гъвкавост. Правният инструмент, който избрахме с цел да се създаде възможност за гъвкавост е директивата. Можехме и да предложим регламент, но сметнахме, че би следвало да се зачитат различните правни уредби в държавите членки и искахме да им дадем възможност да транспонират част от тези елементи в новото законодателство, в тяхното национално законодателство. Ето защо избрахме директивата и избрахме общ списък от нарушения, които се основават на митническия кодекс. Е, виждате, за всяко нарушение имаме позоваване на съответния член от кодекса. Имаме три типа нарушения. Е, на първо място е, нарушения, при които не трябва да се търси вина или субективен елемент. Това са по-малките нарушения, които са по-скоро свързани с формата. Осъзнахме, че някои държави членки имат проблем с този вид нарушения. На следващото място, там където е проявена небрежност. Това трябва да се докаже, това е субективен елемент и на следващото място преднамерени нарушения. И вероятно осъзнавате, че започнахме от по-дребните нарушения, отидохме на средното ниво, небрежността и естествено, когато има преднамерено нарушение, тук степента на сериозност е най-висока. За всеки тип нарушение имаме и набор от санкции, които трябва да са ефикасни, съразмерни и възпиращи. Избрахме паричните санкции, защото осъзнахме, че това е общото, което обединява онези 24 държави членки, които допринесоха за доклада от 2010 година. Независимо дали се прилагат санкции с наказателен характер или с административен характер. Във всички държави има парични санкции. Критерия, който избрахме, и тук работихме дълго време, беше стойността на стоките в случай, че не се плати мито или конкретната сума, ако въобще не се предвижда плащане на мито. Естествено, трябва да се отчитат всички видове отежняващи е, вината фактори, смекчаващи вината фактори. Защо? Защото в член 12 от директивата предвиждаме, че съответните национални власти трябва да разглеждат е, видовете обстоятелства, съпътстващи нарушението. Имаме член, който се нарича отговорност на юридическите лица. Това го направихме, защото в някои държави такава разпоредба не съществува. Тук обаче нямаме нищо ново в директивата със съкръщението ПИФ за финансовите интереси на Съюза. Имаме подобен член. Не навлизаме в подробности по отношение на процедурата, какво трябва да се направи, ако има нарушения, тъй като искаме да има гъвкавост и да се зачитат различните национални правила. Сметнахме обаче, че трябва да се направи нещо относно давността. И има съответен текст в член 13. Има спиране на производството, когато е за започнато наказателно производство срещу съответното лице, възоснова на същите факти. Съответно, в последствие трябва да се вземе решение дали съответната санкция трябва да се промени и да бъде с наказателен характер, като се отчита и директивата ПИВ. в а, някои случаи, когато се установи а, определена връзка, трябва да се замрази производството и да се премине към нов вид производство. Ако има нарушение на повече от а, едно правило и извършено на териториите на повече от а, една държава членка, тук има съответните разпоредби. Предвидели сме член относно сътрудничеството между митническите власти, тъй като тук има трансграничен елемент и освен това до налагането на съответната парична или друга санкция, вероятно би трябвало да се въведат мерки с временен характер, за да се гарантира, че нещо ще бъде получено от нарушителя. Ето защо имаме като време на мярка конфискацията на стоките, на вида транспорт или на всеки друг инструмент, който е използван за да се извърши нарушението. Това обаче не се разглежда като санкция, защото всъщност на английски думата ще е confiscation, а не seizure. Това е конфискацията и това е санкцията под формата на, на, на конфискация. В заключение трябва да кажем, че е, някои могат да ни обвинят, че предложението не е достатъчно категорично по своя характер. Защо? Защото не предлагаме пълна хармонизация. Ние обаче смятаме, че предложението е уравновесено по своя характер, предоставя възможност за гъвкавост, зачита разликите между държавите членки и се основава на общото между тях, както е очертано и в доклада на 24-те държави членки от 2010 година. Естествено, предложението може да се подобри чрез сътрудничество между различните европейски институции и е, в заключение искам да цитирам Анаксимандър, няма да произнасям сега това, което е казвам на древногръцки. Това е обаче един гръцки философ, който е казал, че има пряка връзка между генезиса и умирането на всяко същество на всеки предмет, като междувременно се преминава през различни периоди, в които неизбежно има някакво наказание. Защо казвам всичко това? Защото тук имаме санкции, но те не се появиха в този си вид веднага. Започнахме през 80-те, Полека-лека дадохме началото на цялата тази система, сега я оптимизираме, опитваме се да усъвършенстваме нещата и се надявам, че ще успеем. Така приключвам. Благодаря, казва председателя, за тази толкова е, важна е, презентация и много се радвам, че цитирахте и един древногръцки философ в нашата комисия и с оглед на гръцкото председателство това е нещо полезно. Макар, че подходът ви естествено е и е, прагматичен. Комисията общо взето се отличава с практичност. Благодаря още веднъж за тази толкова ясна презентация. Мисля, че депутатите са получили оценката на въздействието. Имаме и обобщение, резюме на това предложение в един нов формат. Там се прави много добра оценка на предложението. Оценка, която е ясна по своя характер. Сега нека да чуем какво смятат колегите. Ще започнем с госпожа Легрип, която е наш докладчик, след това госпожа Гепхард, госпожа Рулето, господин Коферати, някой друг иска ли да коментира? Ще дам думата на всички. И господин Корая, естествено. Госпожа Легрип. Благодаря ви, господин председател. И добър ден на всички. И аз на своя ред бих искала да благодаря на Европейската комисия за много ясното и прецизно представяне на предложението, вдъхновено от прагматичният подход, който спомена и председателя в края на своето изказване. Предложението беше много добре структурирано, много добре обосновано и аз също много се зарадвах на препратката към древногръцката философия в края на изказването ви. Смятам, че е важно в днешно време да си припомняме и хуманните науки и да си припомняме, че европейската цивилизация все пак е много важна за нас. Като цяло гледам много положително на това предложение за, на тази проектодиректива. директива Разгледах го с много голям интерес и с много добронамереност. Разбира се, ще имам възможността да разработя своето становище. Като цяло ми се струва, че тази директива се вписва в работата свършена по време на, на този мандат на парламента и от Европейската комисия, от Европейския парламент с цел модернизиране на митническият съюз на Европейския съюз. Предвидим сме да работим в много кратки срокове, ако искаме да постигнем някакъв напредък по това досие до края на настоящият ни мандат. Затова трябваше да направим един прагматичен и стратегически избор относно методът на работа по това досие. Ето защо ние избрахме да изготвим една резолюция вместо традиционният работен документ. Решихме, че това е най-добрият вариант в случай, заедно с колегата Евлин Гепхарт, съдокладчикът от името на социалистите и демократите, решихме да представим съвместната си работа под формата на регламент съгласно член 110, параграф 2 от, настоя... от правилника за дейността на парламента. Пак казвам, за да може настоящият мандат на парламента да изкаже своето политическо становище по това предложение. Предвид те срокове, с които разполагаме, разбира се, няма да можем да навлезем в подробности и да изпипаме до края всяк, всяка подробност от политическото ни становище. Целта ни е да отправим едно най-общо послание за уместността на тази протодиректива. Пак казвам, струва ми се, че тази протодиректива отразява цялостният ни подход в областта на данъчните въпроси, свършена през този мандат на парламента, най-важната част, разбира се, беше приемането на медическия кодекс. И ми се струвам, че ще успеем да изготвим една добра директива, която да отрази нашата, бих казал, дори философска позиция относно митническите въпроси и необходимостта от засилени митнически служби в Европейския съюз. Подобно на Европейската комисия, аз бих искала да ви припомня парадокс, свързан с а, митническите въпроси. От една страна, те са в сърцевината на много важни въпроси, които засягат а, както бизнес средите и международната търговия. Но нормално с това митническите въпроси много често са с, с силно техническо естество – и остават неразбираеми за много хора. Във всички случаи е ясно, че доброто функциониране на, митни, на митниците е от ключово значение за доброто функциониране на вътрешния пазар и на Европейския съюз като цяло. Припомням ви, че водещото ни решение при изготвянето на митническия кодекс на Европейския съюз беше увеличаване и подобряване на функционирането на митниците с цел увеличаване на конкурентоспособността на нашата економика и подобряване на функционирането на вътрешния пазар. При все това, установяваме, че митническия кодекс, който налага задължения, които трябва да бъдат спазвани от, от организираните економически оператори и от митническите служби на отделните държави членки, в някои области на прилагането си има много големи разлики и разбира се, тези разминавания в прилагателническия кортекс ни кара да си задаваме някои въпроси. При работата си по митническият кодекс работихме в три основни насоки, които бих искала да припомня – дори е и само заради удоволствието да си припомним съвместната ни работа. И тези три насоки и тези три основни цели, според мен, трябва да ни служат за вдъхновение и в процеса на работа по настояща протодиректива. На първо място е привеждането в съвместимо с договорът от Лисабон. На второ място е осъвременяването на използваните техники техническото оборудване и на трето място е опростяването. Това са трите насоки, които би трябвало да продължават да ни водят в по-нататъчната ни работа. По отношение на нарушенията на правилата и задълженията, записани в Митническия кодекс и съответните санкции, мисля, че би трябвало да допълним, да продължим набраната скорост с приемането на митническия кодекс, като през цялото време, пак казвам, трябва да се ръководим от тези три важни цели, които споменах току-що. В своето изложение представителите на Европейската комисия прекрасно показаха, че съществуват огромни разлики между държавите членки, между отделните национални системи и към момента тези системи не са достатъчно съгласувани при прилагането на митническия кодекс. По отношение на санкциите, винаги сме настоявали, че трябва да има пропорционалност, ефикасност и че преди всичко тези санкции трябва да имат за цел да обезкуражават нарушителите от евентуални бъдещи нарушения. разликите в методите за налагане на санкции поставят под въпрос съгласуваността и ефикасността на хармонизираната митническа система и могат да доведат до неравнопоставеност на авторизираните економически оператори. И това са само няколко от трудностите, с които се сблъскваме. И така през едните седмици и месеци в съвместната си работа не бива да забравяме, че основната ни цел е по-добро съгласуваност на митническите политики. Но тук бих искал да ви припомня, че по-високата хармонизация на митническите прилагането на митническите изисквания със сигурност ще увеличи конкурентоспособността ни чрез подобряване на прозрачността на митническата процедура, в частност в ежедневното техническо прилагане на тези процедури. ще продължим да работим съвместно и се надяваме а, смяната на парламента след изборите да не наруши на този процес на работа. И така, преди да приключа, бих искала да се спра на няколко елемента, които могат да създадат проблеми или поне могат да се основават, да се превърнат в основа на разискването, когато започна конкретната работа. На първо място е правното основание. Трябва много внимателно да разгледаме за правното правно основание и да видим дали няма нужда то да бъде допълнено. Паралелно с това трябва да разгледаме внимателно и а, свободата, като се предоставя на държавите членки при прилагането и транспонирането на този текст. И накрая, още веднъж, трябва много внимателно да разгледаме дали всички предвидени разпоредби в тази проекто директива, а именно а, санкциите при нарушение на митническите правила, и тяхната връзка с, с санкциите, предвидени при засягане по финансовите интереси на Европейския съюз, с основната цел да няма двойно санкциониране за едно и също нарушение. Това ще бъдат основните ни бъдещи принципи. Пак казвам, целта на тази резолюция е да изпратим едно силно послание от името на нашата комисия за следващият мандат на парламента. Благодаря ви. Благодаря ви много за това, че повдигнахте редица важни въпроси. Въпроса за правното основание, основание може би ще наложи да обсъдим с правната служба и секретарията, за да може да отделим нужното време. Евлин Гепхарт има думата. Благодаря много, господин председател. Благодарности на комисията за направеното представяне на текста. Наистина всичко звучи логично и времето и обсъждането, което отделяме на тази тема е съвсем заслужено. Има различни санкции в различните държави членки и комисията повдигна редица въпроси. Всички те ще бъдат разгледани в рамките на вътрешния пазар. Има разлики, разминавания, които означават, че ако имате престъпни намерения, имате много възможности да се възползвате от тези вратички, разминавания и разлики в законодателството. Ето защо смятам, че съвсем на място е това предложение за директива от страна на комисията. Вие също така Говорихте и за формата, дали трябва да е директива или регламент. И съм съгласна с вас, че е по-подходящ формата на директивата, с оглед на факта, че има големи разлики между държавите членки. Няма да е възможно ситуацията да се уеднакви с един замах ще има много дейности, които трябва постепенно да се осъществят държавите членки. Ето защо е важно да разгледаме плюсовете, които предлага директивата като формат, гъвкавостта, която можем да предприемем по този начин. Както казахте, всяко едно законодателство стъпва на всичко, което е изработено преди това и опита на държавите членки. И когато опрем до наказателното право, това е още по-важно. Аз съм напълно съгласна с този подход и доколкото чухме и госпожа Лагрип също подкрепя тази идея. Ето защо смятам, че а, няма смисъл да повтарям а, всичко, което тя каза, а, тъй като съм съгласна. Но имам едно разминаване, свързано с член 15. Иска ми се да задам един въпрос в тази посока. Смятате ли, че тази система ще проработи? С оглед на а, териториалното разпределение и не е ли по-подходящо да се обърнем към това, което вече сме правили в други области? Там подходящото съдилище не се определя от момента, в който трябва да започне дадено производство, а се връщаме до самото нарушение и изхождаме от него. Тъй като в а, настоящото предложение се говори за националност или държавата членка, в която е извършено нарушението. И зависи от това къде се намират стоките. Задавам си просто въпроса за това как точно ще се приложи член 15, тъй като ми е трудно да си представя как точно ще се приложи на практика. Разбира се, това е сравнително а, далечно ниво на подробност, а, така че преценете вие как да отговорите на този етап. Знаем, разбира се, че и времето тече с оглед на нашия мандат – така че може и по-нататък. Госпожа Лагрип и аз обсъдихме необходимото преди а, днешното заседание, какво може да направим с времето, с което разполагаме. И виждаме две альтернативи. От една страна работен документ, който ние ще подготвим, ако е нужно, и от друга страна евентуално резолюция на парламента. В крайна сметка ние решихме, че по-подходящата от двете альтернативи е резолюция, един работен документ, който идва от двете двамата докладчици. Няма кой знае каква стойност, но една резолюция с оглед на малкото оставащо време ще бъде един ясен сигнал че ако е възможно, дори да речем през април да мине тази резолюция през парламента, това ще бъде наистина ясен сигнал на нашата позиция. Предстои и среща на координаторите и там също ще предложим да поемем пътя на резолюцията и ще имаме следния календар след това. Резолюцията ще бъде съставена само на английски език. Надявам се, че колегите могат да приемат това с оглед на краткото време, тъй като ако трябва да я преведем, няма да успеем до последната сесия през април. След това ще имаме проект на текста, който ще бъде разгледан от политическите групи на 17 февруари и до 25 февруари те трябва да пратят, ще трябва да изпратят своите коментари, така че можем в комисиите да гласуваме на 3 март и след това да се включи в пленарната пленарния дневен ред за април. Това предлагаме ние, смятаме, че е възможно, работата вече започна. И смятаме, че това е едно а, подходящо предложение, подходящ подход и смислена а, програма. Председателят. Благодаря, госпожо Гебхарт, за това, че очертахте и процеса, който предстои, освен вашите коментари, които направихте. Съгласен съм с вас, че наистина по-подходящо би било а, и комисията по-рано да представи на парламента по-подробно предложението и мисля, че определено има консенсус в парламента да се предвижим напред с оглед на общата стратегия, представена от комисията в това отношение. Знаете, че съществуват чувствителните въпроси с обединяването и унифицирането на санкциите, така че определено ще е нужна политическа ем, подкрепа в това отношение. Остават ни няколко минути преди гласуването. Госпожа Руде и господин Шмидт искат да се изкажат, както и други колеги, ако искат. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря за предложението. Мисля, че най-добре би било да се подготви резолюция. Разбира се, остава е, един проблем. От една страна това е много добре подготвено, предложение от страна на комисията, тъй като има много разлики в държавите членки и това пречи на конкурентоспособността. Но от друга страна има много опозиция, когато се подготвя нещо ново. Ако да речем си спомним, ако се обърнем към дълвите среди в Германия, те са категорично против и те няма толкова лесно да се съгласят. Жалко е, че така в последния момент идва това предложение, Хубаво щеше да е да можем да разгледаме съдържанието и въпросите подробно като парламент, а за съжаление няма да имаме възможност да го направим. Мисля, че най-подходящото нещо, което можем да направим е да изразим одобрението си за процеса, който е започнал, но и съжалението си, че не можем да задълбочим работата, защото иначе няма как да направим Практически нямаме време за нормални изслушвания и дълбочина работа. Благодаря. Председателят, да, наистина трябва да информираме какво предстои и да предоставим възможността на колегите тук, които имат експертни знания в областта на митническото право, да а, предложат а, своите идеи а, и евентуално колегите, други колеги да продължат след юли месец. Господин Шмидт, и вие искахте да, да се изкажете. Благодаря много, господин председател. Съжалявам, че позакъснях, но а, всъщност съм а, участник в едни тристранни срещи и чух някой от обсъжданията и прочетох и някои от бележките на асистентите си и наистина смятам, че е много важно всичко това, за което говорим, нужни са общи правила. Много е добре, че вървим в правилната посока вече. Смятам, че е, има смисъл да подчертаем факта, че става въпрос за общ подход на Европейския съюз. Искам да се обърна към комисията. Имам там стар приятел, който се занимава с митническото право. Защо не използвате друг член за санкциите? Все пак става въпрос за санкции, а вие използвате член 33. Това е доста мека разпоредба. Дали не е ли по-добре да използваме 83.2? Не знам дали това председателят не го е вече споменал вече, защото смятам, че е изключително важен въпрос. Ако започваме с нещо, трябва да започнем с правното основание и то да е добре основано на практиката. Ето защо се надявам, че наистина можем да продължим напред, може би да направим обсъждане по този въпрос, дали правната служба не е имала нещо по този въпрос, което да ни представи. Но е, наистина смятам, че трябва да използваме различно правно основание, защото иначе ще бъде много ограничено това, което можем да извършим. Но иначе съм съгласен с казаното от е, госпожа Риле и това, което чух е, или по-скоро прочетох, че сте казали, е, госпожо Гепхард, така че смятам, че можем да постигнем е, спо споразумение тук, господин председател, и да започнем да гласуваме. Благодаря много, господин Смит. Искам да поясня, че по никакъв начин не съм приемал други а, правни основания за предложението. Това е много над моята, моите експертни знания, но а, говорихме с също споменахме това, че можем да привлечем правната служба за съвети и експертни знания в това отношение, но дали ще имаме време. Господин Кория. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо три момента. На първо място, да, за разделението на различните видове нарушения и не смятам, че трябва да навлизаме толкова подробно в различните видове нарушения и разликите в различните държави, къде, какви са а, съответните санкции. Те наистина трябва да бъдат ефективни, резултатни и възпиращи. А, и на трето място искам да задам един въпрос – поне ми се струва, че това, което чух е, че трети и четвърти член се използва израза митнически нарушения, а в следващите членове а, говорим за евентуални нарушения. Защо? Не, или всъщност нарушение на законодателството, на митническото законодателство. Има ли причина да използваме различна терминология в различните членове? Председателят. Има ли други желаящи да се изкажат? Мога ли да помоля а, човека с камерата, който е точно срещу комисията, да се отмести. Наистина не можем да приемем да се снима по този начин, тъй като ни пречите да виждаме. Моля ви да се отместите. Yeah. Yeah, will. yes, yeah. Uh, uh, we are still discussing this item, so if I can... Все още сме на осма точка, така че моля ви, ако имате някакви допълнителни дискусии, да бъдат малко по-тихи, като уважение към другите. Знам, че се вълнуваме винаги преди а, гласуване. Не знам дали госпожа Анаболи Боли или господин Зелински искат да коментират нещо друго. Давам ви възможност да се изкажете преди да приключим тази точка дневния ред. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на всички евродепутати и на всички членове на комисията ИМКО. Ще бъда съвсем кратък. Имам 30 секунди. На първо място, комисията искаше да постигне нещо много по-голямо от това, което се предвиждаше в началото. Когато става въпрос за сближаване на санкциите, имахме предвид хармонизация, но трябва да проявим реализъм. И ето защо това предложение не се обсъжда. Общо взето искахме да внесем нещо ново, малко по-амбициозно по своя характер. Имаше въпрос за разликата между членове 33 и 83. Не искахме да навлизаме в сферата на наказателното право, искахме да останем в сферата на административните санкции. Беше ни казано, че тези санкции, наказателните, биха били твърде силни за целите на това, което се случва в митниците. Казаха ни, че малко сме закъснели. Искам да ви кажа, че действахме максимално бързо, до толкова, доколкото можехме. Мога да кажа много повече, но разбирам, че времето ми изтече, господин председател. Добре. Много благодаря. Всъщност, госпожа Наболи, искате ли да добавите нещо? Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Имаше въпрос по член 15. Всъщност, ние отчитаме различните ситуации. Има някои случаи, в които стоките са налични, в други случаи стоките въобще не са а, на съответното място. И ето защо предлагаме альтернативни критерии с цел да се установи коя държава ще има компетенции да действа. Но тук трябва да се посочи и сътрудничеството между държавите членки, естествено. Господин Шмидт, не, всъщност португалският депутат, говори за разликата в текста. На английски няма разлика. Вероятно става въпрос за проблем с превода. Но като цяло няма разлика тук и накрая по отношение на казаното от господин Зелински. Не сметнахме, че член 83 е уместното правно основание, защото комисията не предлага санкции с наказателен характер. Ще трябва да се обърнем към нашите правни служби. Може да се наложи да се допълни правното основание с още един член, вероятно същия, който е предвиден е, по силата на митническия кодекс на Съюза. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Искам да благодаря на комисията за това, че дойде при нас. Искам да благодаря на двамата докладчици за това, че започнаха работата по този доклад. Само да обобщя сега. Съдокладчиците ще изпратят на политическите групи и на докладчиците в Сянка проект на текст на английски язик на 17 февруари. Крайния срок за Внасянето на изменения ще бъде 25 февруари. След това докладчиците ще трябва да се съберат. На практика ще трябва да гласуваме на 3 март, за да получим време в пленарна зала. Мисля, че е уместно да има дебат по темата. Ще се опитаме да вкараме точката в дневния ред за пленарната сесия в Брюксел, първата пленарна сесия за април и така приключваме по тази точка и преминаваме към гласуването. Искам да помоля всички да седнат на някакво място. Искам да приканя представителите на секретарията да седнат зад мен. Трябва да има свободни места. Това не е залата, в която гласуваме, когато имаме много точки за гласуване. Така че ще трябва да ни извините. Поне ви виждам всички и мога да видя кой кога вдига ръка. Мисля, че ще има места ето тук от лявата ми страна за онези от вас, които са прави. Благодаря, че проявявате голям интерес към работата на комисията. Можем да започнем с гласуването. Преминаваме към първата точка в дневния ред. Нашата комисия би следвало да отчете резултатите от тристранния диалог с съвета и комисията по отношение на Факторирането при обществените поръчки, електронното факториране, докладчик е госпожа Колин Ланген. Ще й дам думата, за да представи резултатите и след това ще имаме само едно гласуване по тази точка. По електронен път. Госпожа Колин Ланген. Много благодаря, господин председател. Мисля, че постигнатите компромиси са добри най-важните са следните. Първо, приехме включването на концесиите в приложеното поле, приехме стандартите за защита на данните, стандартите за бизнес между различните компании, електронното фактуриране вече е част от един нов член, приехме искането на комисията за срок от 36 месеца по отношение на тестването, на, на пилотната фаза. Казахме, че трябва да има прозрачност и достъпност. Постигнахме компромис по отношение на периодите за публикуване. 18 месеца е срока сега за основните договори и 24 месеца за вторичните договори. Успяхме да стигнем до споразумение и тук Ставаше въпрос, крайна сметка, за редакционни поправки. Точно по този аспект надявам се, че пакета в неговата цялост ще бъде прият от парламента. Отново казвам, нямахме много време и би следвало да отчетем резултата като успешен. Благодаря. Благодаря на вас и на всички докладчици в Сянка. Мисля, че постигнахме отличен резултат, особено като си има предвид срока, който имахме. Сега подлагам на гласуване това предложение. Ще имаме електронно гласуване. Къде ще виждаме резултатите? Ще ги виждаме или ще трябва да ги изчитам? Ще виждате резултата пред себе си, но може би ще трябва да го произнасям на глас. И така. Имаме 37 карти в машините, а 34 човека имат право да гласуват. Да видим сега. Малко ще трябва да попроменим мястото на предметите. 38 вече са гласували. И така, приема се 37 гласа за, 1 глас против. Приема се предложението. Благодаря. И сега, кога ще влезе тази точка в пленарна зала? Вероятно втората сесия през април. А може и през марта. Благодаря, госпожо Колин Ланген. Следващата точка не виждам тук господин Тарабела, така че аз ще поговоря по тази точка от негово име. Като резултат от работата по подготовката на текста относно директивата за обществените поръчки, имаше установяване на една грешка. Съответната препратка не беше правилна. Разгледахме грешката, взехме решение за внасяне на техническа корекция, коригендум. Трябва обаче да приемем този коригендум официално. Затова, ако никой не възразява, бих искал да подложа на гласуване този коригендум с дата 5 феврари. Става въпрос за директивата за комуналните услуги и обществените поръчки в тази връзка. Начало на гласуването. Моля да гласувате по-бързо. Край на гласуването. И сега, приема се 37 гласа за, 1 глас против. Добре, преминаваме нататък. Ще гласуваме доклада на господин Бялан. Искам да ви напомня, че променихме реда на гласуване, защото госпожа Верньо трябва да си тръгне малко по-рано. Стигаме до доклада по становището на господин Белан, то е за Комисията по економически и парични въпроси. Становището е по темата обменни такси за картови платежни операции. Господин Билан представи компромисните текстове вчера. Искате ли да кажете нещо сега? Не. Добре, преминаваме направо към гласуването по становището на господин Билан. Всички готови ли са? И така, започваме с изменение 19. Хоризонтално изменение на господин Салвини. За. Против. Отхвърля се. Изменение 6 на докладчика. За. Против. Приема се. Изменение 30 отпада. Изменение 31 е оттеглено. 32 на докладчика. За. За. Против. Отхвърля се. Изменение 7 на господин Бялан. За. Против. Приема се. Изменение 33 отпада. 34-то на господин Салвини. За. Против. Отхвърля се. Изменение 35 на господин Бялан. Допълнение. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. Изменение 8 не се гласува. Изменение 4. Компромисно за против, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, приема се. Отиваме на изменение 43 на господин Салвини. За, против, приема се. Изменение 44. Отпада, ако не се лъжа. Да, защото изменение 19 беше отхвърлено. Отиваме на изменение 45 и 47. За, мисля, че трябва да гласувам електронно 45 и 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 22 гласа против, 15 за. Компромисно изменение 5 за. Против. Приема се. 54-то с устно изменение на докладчика. Виждате го написано за. Господин Шваб. Трябваше да намерим решение по отношение на микроплащанията, но това, което се предлага, не ни удовлетворява, така че ние сме против тук. Господин председател, господин Борисов говореше за устното изменение, което трябваше да бъде внесено от господин Де Йонг, само че то не е внесено. Така че ние можем да приемем предложението. Добре, нека да внесем яснота, каза председателя. Аз говоря за устното изменение в списъка за гласуване. Някой възразява ли към този текст? Нека да гласуваме първо по този текст и след това ще видим какво ще стане. Кой приема изменение 54 с устното изменение? За. Против. Приема се. Сега, ако правилно съм разбрал, имало е предложение за допълнително устно изменение, но НП смята, че няма нужда да се обсъжда този текст, тъй като той не е внесен сега. Добре, значи много от измененията отпадат поради последния компромис и сега би трябвало да отидем на изменение 16 от докладчика. Отново има устно изменение, виждате го, предполагам, че всички го приемат. 16 с устното изменение. За, против, приема се. Изменение 70 на господин Шмидт. Като допълнение към изменение 16. За, против, приема се. Изменение 72 на господин Бялан. За, против, отхвърля се. Изменение 17 на господин Белан с устно изменение. Виждате го написано. Кой е за? Нека да направим проверка. Начало на гласуването по изменение 17. Край на гласуването. Приема се. 23 гласа за, 13 против, 2 въздържали се. Изменение 73 на господин Борисов. За, против, приема се. Изменение 74 и 75 отпадат. Изменение 76 за. Против. За, моля. Против. Мисля, че се отхвърля, но НП е разделена, така че ще направим проверка. 76-то начало на гласуването. Всъщност имах предвид отделно изменение, а не че групата е разделена. Приема се 20 гласа за, 18 против. Изменение 77 на госпожа Верньо. За, против, отхвърля се. Изменение 78 на господин Белан. За, против, приема се. Изменение 79 на госпожа Верньо. За, против, приема се. Изменение 80 на господин Борисов. За, замоля, против, Приема се. Проверка. Проверка по изменение 80. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 16 гласа за 22 против. Значи прав бях, казва председателя. 81 гласуваме. Кой е за? Против. Мисля, че резултата е на кантар, така че нека да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се със същия резултат. И изменение 82. За. Против. Много е трудно да преценя. Ще трябва да използваме системата. Някой иска ли да гласува? Край на гласуването. Отхвърля се. 19 на 19. Значи, добре, че проверихме. 83-то на господин Салвини. За, против, отхвърля се. Изменение 84. Всъщност то се отхвърля. Изменение 85. За, против, отхвърля се. 86-то за, против, Отхвърля се 87 за. Против. Приема се 88 за. Против. Приема се 89 за. Против. Приема се 90 за. Против. Мисля, че ще трябва да направим проверка по изменение 90. Един глас повече от страна на НП. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се с един глас. 19 за, 18 против. Къде сме сега? Отиваме на преамбилните точки. Първо изменение на докладчика за. За, моля. Против. Приема се. 20. За. Против. Приема се 21 за. За. Е, НП гласуват ли или не гласуват? Моля ви да вдигате ръка, за да ви виждам. Изменение 20 за, против, приема се. Изменение 21 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 6. То автоматично се приема благодарение на пето. И сега отиваме на изменение 3, което е свързано с 16. Отделно ли трябва да гласуваме? Изменение 3. За. Против. Приема се. Изменение 4. За. Против. Приема се. Изменение 26. То е свързано с изменение 80. Мисля, че се отхвърля. Гласуваме по изменение 5 на докладчика. За. За. Вдигнете ръка, моля. Против. Нещата с на кантар. Ще трябва да направим проверка по изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа за, 16 против. Мисля, че пропуснахме изменение 4. Нека да гласуваме по четвърто изменение отново, за да съм сигурен. Подлагам на гласуване изменение 4 на докладчика. Кой е за? Против. Приема се. И така, изменение 27 отпада. Изменение 28 и 29 не се подлагат на гласуване, тъй като са свързани с изменение 80-88. И сега гласуваме по проекто становището в неговата цялост Крайно гласуване. Начало на гласуването. Моля всички да гласуват. 38 карти са сложени в системата. Само 35 човека са гласували до сега. И така приема се 37 гласа за 1 против. Благодаря ви, господин Биелан. Ще очакваме да защитите нашата позиция пред комисията ЕКОМ. Благодаря. Right. Okay. Um, и така продължаваме. Следващият доклад, който ще гласуваме е на госпожа Сенхалова. Както знаете, от доста време работим по този доклад съвместно с комисиите по транспорта и по граждански права. Имахме дълго съседание миналата година, за да можем на което успяхме да включим и елементите, предложени от комисията Либе в нашия доклад. Но вчера получих писмо от Комисията по граждански права, където се твърди, цитирам, всеки опит за промяна на текста, предложен от комисията Либе, ще доведе до възражения от тяхна страна и поставени под въпрос на валидността на нашето гласуване. Край на цитата. Поисках правилно тълкуване и съвет, тъй като не претендирам, че много добре мога да тълкувам правилника на дейността. Струва ми се, че няма основание за подобно оспорване, но ще дам думата на докладчик, за да потвърди моето твърдение. Искам просто колегите да са напълно наясно каква е нашата позиция. Госпожа Сенхалова, имате думата. Благодаря, господин председател. Както казахте, ние се опитахме да включим становището на комисията Либе в предложеният от, от нас текст, за да бъде той изчерпателен и действително да вземе предвид всички цели на това предложение. Както казахте, имаше много дълго заседание на всички докладчици, докладчици в Сянка в Страсбург миналата седмица. Разгледахме конкретните предложения на комисията Либе и в основа на техните предложения изготвихме нашият компромисен текст, който ще гласуваме сега. И предвид становището на председателския съвет, не е напълно ясно как точно се разпределят правомощията. Ето защо ви предлагам сега да гласуваме доклада в настоящия му вид. И оставям на всяка политическа група да вземе решение как ще действа от тук нататък. Подобно решение надхвърля моите правомощия като докладчик и надхвърля компромисите, които аз успях да договоря. Така че просто мога да ви предложа да гласуваме доклада в настоящият му вид. Благодаря ви. Господин Дион иска да вземе думата. Дейонг. Благодаря ви, господин председател. Аз също участвах в изготвянето на становището, включително работих с господин Фос от комисията Либе. Действително смятам, че би трябвало да гласуваме този доклад. Смятам, че резултатът от това гласуване няма да бъде възприят като достатъчно основание за започване на преговори нито от моята политическа група, нито от други групи. Така че нека заведнъж се опитаме да действаме като възрастни и зрели хора в този парламент. Има две комисии, които спорят за правомощията. Нека да се съберем и да се опитаме да намерим решение. Така че моето предложение е да не гласуваме доклада сега, а двамата доклада в двете комисии да се срещнат и да се опитат да намерят някакво решение. Председателят, господин Восток, виждам, че току-що дойдохте. Благодаря ви за присъствието. Вие сте докладчик в комисията Липе. Може ли да споделите с нас вашето становище? след което ще чуем мнението на другите политически групи, преди да вземем окончателно решение, дали ще гласуваме или не. Господин Фас, много ви благодаря. Благодаря ви за тази възможност и аз да взема думата. Действително, един малък проблем се превърна в доста съществен в процеса на работата. Първоначално бяхме намерили добър компромис между докладчиците и докладчите в сянка, но постепенно започнаха да се разгрощават страстите, в частност от страна на някои докладчици в сянка и някои председатели на комисии, което е доста жалко всъщност. А по отношение на правило на член 50 от правилника за дейността на парламента и разпределението на правомощията между комисиите, смятам, че това решение се взима на равнище председатели на парламентарните комисии. Аз нямам нищо против да вземем предвид техническите изменения, предложени от някои докладчици в сянка. Нямам нищо против. Но ако мога да си позволя да направя една препоръка, аз лично съм против идеята да се предрешава каквото и да е било чрез едно гласуване днес, преди да сме изчистили всички неясноти в работата около това досие. Вариантът на текста, с който разполагаме днес, може да бъде гласуван, но ако положението се осложни още малко, комисията Либе ще продължи да настоява за своите правомощия и в този случай моето становище също малко ще се промени. Ето защо с цел гарантиране на възможно най-голяма яснота и с цел постигане на възможно най-ясен и силен текст, предлагам да не се гласува днес настоящо предложение. Председателята, благодаря ви. Благодаря ви за това, че сте днес сред нас. Готов да работим съвместно. Мисля, че изготвянето компромисни решения за пленарното заседание може би първ вариант. Сега да мотивам господин Мандес. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук в нашата парламентарна група имаме нашите отговорности, но след това текстът се разглежда в пленарна зала с колегите от всички останали парламентарни комисии. Сега смятам, че би трябвало да гласуваме текста сега тук в комисията по вътрешен пазар на потребителите. А ако се стигне до започване на тристранни преговори, тогава трябва да приобщим в тези преговори колегите и от другата комисия. В противен случай ще се получи пълна бъркоти и в пленарна зала няма да се получи нищо. Но нека да гласуваме, да започнем гласуване на този текст, след което да продължим преговорите с другите комисии. В противен случай ще се стигне до пълна бъркотия. Господин Вандеркамп. Господин председател, за веднъж ще си изкажа на английски. Обещавам, няма повече да го правя. Към момента ми се струва, че съм склонен да се съглася с господин Мандерс. Както каза той, както каза господин Вос и както казаха госп... както каза господин Де Йонг, че много отдавна водим преговори относно това досие. Проблема не е само с комисията Либе. Проблемът е, че тази тема се обсъжда вече от 10 години, и в края на настоящият мандат трябва най-накрая да сложим край на цялото разискване. Трябва да, се постигне, трябва да се някакво съгласие с господин Вос и с неговите докладчици в Сянка. Мисля, че ме разбирате и вие, господин Вос, както и докладчите в Сянка. Дори и господин Шваб ме разбира. Госпожа Рюле. Благодаря ви. На заседанието на докладчиците и докладчите в Сянка много ясно заявих, че моята политическа група има много силни резерви относно това досие. Никога не сме е, искали да въвеждаме системата ЕКОЛ с задължителен характер, но ние загубихме тази борба и когато веднъж човек е загубил битката, няма смисъл да се опитва по заобиколен начин да се опитва да променя крайният резултат. Струва ми се, че преговорите бяха проведени съвсем коректно. Смятам, че трябва да продължим преговори с комисията Либе, но комисията Либе трябва да спазва процедурите. Тя имаше възможност до сега да изрази своето становище, ще има възможността да го изкаже и на пленарна зала, ми се струва, че към момента ние спасихме нашето задължение и взехме предвид мнението на комисията Либе. Добре. Ясно е, че има разминаване на мненията по това въпрос но е ясно, че госпожа Сенхалов и господин Ван Декам искат да продължат възоснова на нашето предложение с гласуване. Но искам много ясно да заявя и на господин Вос, който е тук в момента, че ние сме готови да продължим преговорите, за да постигнем компромис преди влизането на текста в а, а, пленарна зала. А в правника за дейността много ясно е разписано, че ако има съмнения, се използва член, член 50, а член 50 е самото началото би следвало да се използва за случаи, когато даден въпрос попада равномерно в правомощията на две парламентарни комисии, но случай тук е различен. Тук определено има някои елементи, които попадат в областта на защитата на личните данни, но основната част от досието е свързано с а, техническите изисквания, одобренията на моторни превозни средства и съвсем очевидно е, че това попада в помощта на нашата комисия. С това мисля, че позициите на докладчите в а, на докладчите, докладчите в всяка изключение на господин Денянка е да се гласува текста, ние взехме предвид напълно становището на комисията Либе по същество по отношение на съдържанието им, дори да сме променили конкретната редакция, която те ни предоставиха. Ако искате веднага след това, ще съберем едно помирително заседание, за да намерим компромис с комисията Либе преди гласуването в пленарна зала. Това е компромиса, който аз мога да предложа. Изглежда, че това е и позиция подкрепена от мнозинството от колегите. Ако всички са напълно наясни с моето предложение, това е позицията, която ние заемаме. Господин Велс. Извинете, господин председател. Но моето тълкуване на член 50 от правилника за дейността на парламента е малко по-различно. Комисията Либе гласува един текст. Той може би не се харесва на всички, но няма как той да бъде е, променен. Така че член 6 и точка от преамбюла 13 трябва да бъдат запазени във вида, в който бяха гласувани от комисията Либе. Така че с цел процедурна яснота нямаме, бих, бих, смятам, че първо трябва да се срещнем и договорим, след като вие да гласувате. Ако решите да промените реда, това е ваше решение. Но по, съгласно член 50 няма как да пренебрегнете текста на комисията Либе. Той е гласуван в настоящият му вид и аз така тълкувам член 50. Ами, въпросът наистина е доста сложен. Не искам да навлизаме в конфликта с а, други парламентарни комисии, но е факт, че взехме напълно предвид всички ваши изменения. Просто ние ги включихме в нашия текст. И преди факт, че ние сме водеща комисия, тук няма а, равнопоставеност между правомощите на двете комисии. Според мен беше неправилно тук да се прилага член 50, но това беше решение на председателският, на председателския съвет на председателите на комисиите. А мога да ви уверя, че доста дълго доста дълго време разглеждахме вашите предложения и положихме много големи усилия за да включим вашите изменения. Даже повече време прекарахме работейки по тях, отколкото по предложенията на комисията по транспорта. Това е основата, с която разполагаме и смятам, че трябва да действаме както вече предложих. Мисля, че не са ни оставя никакъв избор, освен да действам по именно този начин. Господин Мандерс. Господин председател, предлагам да гласуваме по текста, с който разполагаме. А от нататък е възможно отново да се внесат като изменение член 6 и точка 13 от преамбюла в вида им предложени и редакцията предложена от комисията Либе. Председателят да винаги има такава възможност, така че действително смятам, че трябва да действаме А разбира се, комисията Либе може да се опита да успори нашето гласуване, да го обяви за невалидно, но това, разбира се, ще доведе до загуба на време и ще означава естествено, че няма как да гласуваме този доклад до края на мандата, но това са рисковете, които понякога трябва да, по... да се поемат. Но, както каза господин Васил, основната ни цел е да гарантираме максимална защита за потребителите и в частност за водачите на моторни превозни средства. Това е основната ни цел. А пак казвам, ние не правихме всичко възможно, да включим притесненията на комисията Либе в нашето предложение. Аз не съм пазител на правилата, но според моето тълкуване, процедурата ние предлагаме в момента е напълно приемлива. Безпълно ние сме водеща комисия в случая, защото по-голямата част от това досие попада в нашите правомощия. Тук говорим за защита на потребителите без всякакво съмнение. За разлика от а, пакета за далекосъобщенията, например, където голяма част от а, а, съдържанието на текста попада в помощта на други комисии, но тук а, случаят е съвсем различен. Предложенията, свързани с защитите на данните, направени от комисията Либе, са пряко свързани с основната част от държанието на доклада, ето защо трябваше да ги включим в основната част на нашия доклад. Добре, ако всички сме съгласни, нека да пристъпим към самото гласуване. И така започваме с изменение 34-35. За. Против. Застържали се. Отхвърля се. Изменение първо от докладчика. За. Против. Приема се. Изменение 64 от господин Де Йонг. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 26 с разделно гласуване, поискано от групата на либералите. Първа част. За. Против. Приема се. Втора част. За което се добавя думите е, земеделски трактори за, против. Приема се. И така продължаваме с компромисни изменение 12 за, против. Приема се. Изменение 12 на докладчика за. Против. Приема се. Всички следващи изменения падат. Стигаме до компромисно изменение 13 за. Против. Приема се. И така продължаваме с изменение 15 на докладчика. За. Против. Приема се. Либе 9 ще разгледаме по-късно, като разглеждаме и Либе 10. Компромисно изменение 16 за, против, приема се. Изменение Тран 18 за, против, отхвърля се. Изменение 16 и, и 3 12 за, против, приема се. Докладчик 17, изменение 17 и 313 за против приема се. Тран 19, 14 ден нататък за против приема се. Идре 15 пада. Изменение 72 вече беше отхвърлено. И така гласуваме изменение 20 и Итре 16 за против приема се. Изменение 70 73 и 74 вече са обхванати от компромиси. на изменение 14 за, против, приема се. Компромисно изменение 15 за, против, приема се. Тран 22, мисля, че пада. Продължаваме с компромисно изменение 23 за, против, приема се. Изменение 79 за, против, Отхвърля се. Изменение 80 мисля, че пада. Да. Добре, гласуваме компромисно изменение 17. За, против, приема се. Изменение 25. Пада ли? Беше ли прието изменение 80? Sorry, we're just checking on the voting list. Okay. Amendment 25 of the rapporteur. Is that we vote? We vote. Гласуваме изменение 25 на докладчика. За, против, приема се. Изменение 26 на докладчика. За, против, приема се. Компромисно изменение 18. За. С устно изменение господин Мандърс.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 Господин председател, тук групата на НП иска заличаване на думата вейкъл или превозно средство, но ако го заличим, това ще навреди на малките сервизи и гаражи в малките населени места. някои случай е добре да се повтаря всеки път едно и също нещо, така че ви моля да запазим в текста превозно средство в интерес на малките сервизи и гаражи. Мисля, че господин Михайлова приема това изменение? Не. Така случай не се приема устното изменение, тъй като госпожа Сенхалова е против. Предполагам, че цялата група на социалистите и демократите е против. Така че гласуваме компромисно изменение 18 без устното изменение за против. Приема се. И така, ако не се лъжа, Може да продължим направо с компромисно изменение 20 за, против, за, против, приема се. Трябва ли да гласуваме 28? Да, гласуваме изменение 28 на докладчика за против, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, приема се. Компромисно изменение 22 за, против, приема се. И така продължаваме с изменение 102 на господин Де Йонг за, против, отхвърля се. Продължаваме с Либе 10. То пада. Стой две за, против, отхвърля се. Искате ли на проверка? Добре. Моля, гласувайте. Според мен ясно беше отхвърлено. Искате да видите с колко гласа. Добре. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 6 гласа за и 31 гласа против. Така, продължаваме с изменение 32 на докладчика. Изменение 32 на докладчика. За. Против. Приема се. Компромисно изменение... О, извинете, пропуснахме 105-то, тъй като 102-то не беше прието. Изменение 105 за против отхвърля се. Сега гласуваме компромисно изменение 24 за против приема се. И така стигаме до компромисно изменение 23. Преди това трябва да гласуваме по Либе 12. Либе 12 за, против, приема се. Компромисно изменение 23А за, против, приема се. Компромисно изменение 25 за, против, приема се. Стран 33 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. Изменение 113 за, против, приема се. 114 е блок. 2 за, против, приема се. Либо 14 за, против, приема се. Извини, 115 вече беше прието. Стигаме до Тран 36 за, против, приема се. Сто и Либа 16 за, против, приема се. Тран 37 за, против, приема се. 117 и Либе 17 за, против, приема се цяла поредица от изменения падат заради компромисно изменение 26. Гласуваме компромисни изменение 27 за против приема се. И така стигаме до преамбюла. Изменение второ на докладчика за против приема се. Компромисно изменение 1 за против приема се. И 3-1 за против приема се. Компромисно изменение 2 за против приема се и 3-2 за против приема се. Компромисно изменение 6 за против приема се. Компромисно изменение 3 за против приема се. Изменение 45 пада. Компромисно изменение 4 за против приема се. Извинете, тук има разделно гласуване поискано от групата на либералите. Гласуваме първата част без думите селскостопански трактори за, против, приема се. И втората част с добавяне на селскостопански трактори за, против, приема се. И така стигаме до изменение 4 на докладчика за, против, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Компромисно изменение 8 Разбирам, че докладчика успорва устното изменение. В такъв случай гласуваме без него компромисно изменение 8 за против приема се. Изменение 8 на докладчика. За против приема се. Компромисно изменение 9 за против въздържали се приема се. 10 за против приема се. Компромис изменение 10 за против приема се. Либе 6 за против приема се. Тран 11 пада. Компромисно изменение 10б за против приема се. Компромисно изменение 10а за против приема се. Компромисно изменение 11 за против приема се. И стигнахме до окончателното гласуване. Моля, гласувайте по целия доклад. За, против, 38 човека са сложили картите си, 37 човека гласуваха. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за двама против и един въздържал се. Госпожа Сехалова, докладът ви беше прият с голямо мнозинство. Благодаря ви за работата и поздравления. Преди обаче да си тръгнете, господин Ван а, искате ли да направите предложение за мандат а, за влизане на, за започване на преговори с, а, с съвета? Моето първоначално предложение щеше да бъде действително такова, но ми се иска да чуя от политическите групи в светлината на това, което чухме от господин Фос, дали можем да намерим компромисно решение преди пленарната сесия. Но отново а, Мисля, че в крайна сметка отговорът ми е да. Има ли възражения от страна на докладчиците в сянка? Господин Ванденкамп? Не. Господин Мандес. Благодаря, господин председател. И слушахме обсъждането преди гласуването и не смятам, че сега би било мъдро да изпратим екип е, за преговори от името на тази нашата комисия, е, защото не знаем какъв ще е резултата от правните юридическите съвети, нито от преговорите. Разбира се, винаги е възможно, но не и мандат, с който екипа да може да преговаря от името на парламента. По процедурата, господин председател. Определено можем да направим гласуването в пленарна сесия, но преди окончателното гласуване може да се върне текста обратно в комисиите и да се проведат преговори. No, I think, I mean, there's a practical question here, is that... Има един практически въпрос тук с цел да се гласува след две седмици в пленарна а, сесия. Можем да оставим нещата така и след това да се върне в комисията и след това да чуем от колегите. А, така че може би предложението е да задържим до след гласуването в пленарна сесия. Може би това е добра идея. Ако тук, разбира се, от страна на нашата комисия решим да успорим а, самото, или от друга комисия, самото гласуване в а, пленарна сесия може да се отложи. А, така ще се постави под въпрос и валидността на гласуването на пленарна сесия, но така иначе смятам, че ще трябва да а, изчакаме и да видим. Нека да видим как ще се развият измененията в следващите, а, следващата седмица. Така иначе благодарности и много на докладчика за работа до тук и за предстоящата работа. Сега а, преминаваме към доклада на господин Майер. Искате ли да кажете нещо преди гласуването, господин Майер? Не. В такъв случай преминаваме директно към гласуване. И така, готови ли сте? И така. Започваме с гласуване в блок 1 за понятието организиране за пътуване с помощ. Кои са за, против, отхвърля се. Сега преминаваме към компромисно изменение 1. За, против, приема се. А сега към членовете преминаваме. Член 1, изменение 20 от докладчика. За, против, приема се. Преминаваме към 18, не, извинявайте. Преминаваме към изменение 21 от докладчика за, против, приема се. Сега има редица гласувания, които ще отпаднат. All right. Okay. So we go to compromise amendment 2 next. Стигаме до компромисно изменение 2, тъй като преди него доста неща отпадат. Компромисно изменение за. Компромисно изменение 2 за, против, приема се. Мисля, че всичко преди това отпада и стигаме до изменение 155 от госпожа Руле. За, против, отхвърля се. Изменение 157 от докладчика за, против, приема се. Изменение 24 за, против, приема се. Преминаваме сега към то Сто съвпада с 24, за това ги добавяме. 159 от госпожа Руле, като добавка към 24 на господин Майер. За, против, отхвърля се след това 160, защото това също е съвместимо с гласуването. 160, 160 за, за против, о, приема се. 21 отпада, 161 отпада, 162 от коферати за. Сто от господин Коферати. Vote is closed. Край на гласуването. А, извинявайте, то не е имало и начало на гласуването. The vote's closed. Uh, that is rejected. 21. Отхвърля се 21 против. 15 за. Преминаваме 163 от господин Карас. За, против, отхвърля се. 164 с а, устно изменение от Алде. Приемаме ли устното изменение? За, против, отхвърля се. 165 за, за, против, мисля, че ще трябва да проверим още веднъж. И ми струми се, че се прие. Приема се с 19 за, 16 против. 166 отпада, 25 е оттеглено, 22 от отпада, 166 може да се гласува, защото е съвместимо. 166 за. Против. Приема се. Значи от транспорт 23-то изменение за, против. Отхвърля се. 167 от докладчика за. Против. Приема се. И така 168 отпада, а не. 168 е съвместимо. За това да гласуваме за, против, отхвърля се. 206 се оттегля, 27 се оттегля и гласуваме по транспорт 24 за, против, отхвърля се. Транспорт 25 за, против, а, извинявайте, за, против, Отхвърля се. 169 от госпожа Макларкин. За. Против. Отхвърля се. 170 отпада. Транспорт 26 отпада. 28 от господин Ханс Питер Майер. Разделно гласуване. И така, нека да гласуваме по част първа. За, против, приема се. А сега по част втора. За, против, Отхвърля се. Транспорт 27 за. Против. Приема се. 28 за. Против. Приема се. За компромисно изменение 3 за. Против. Приема се. Отиваме на компромисно изменение 4, което е на друга страница за, против, приема се. Изменение 198 от госпожа Верньо, заедно с 129. Те са свързани за, против, отхвърля се. Тези две изменения се отхвърлят. Изменение 200 за, против, също се отхвърлят. 201 за, против, Приема се 202 като добавка за против. Отхвърля се. 203 за против. Отхвърля се. 204 за против. Отхвърля се. 34 за против. Приема се. 205 и 206 не, 206 се отхвърля. Отхвърля, значи 205 за. Против. Отхвърля се 35 и транспорт 36 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 5 за. Против. Приема се. 211 за. Против. Отхвърля се 212 за, против, приема се 306 за, против, Приема се 213 като добавка за, против, отхвърля се. 37 се оттегля, 214 отпада ли? 215 за, против, тези, които са против, нека отново за, против, ясно е, че се приема. 37 от транспорт за, против, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, приема се. Изменение 38 за, против, приема се. 218 като добавка за, против, приема се. Транспорт 38 за. Всъщност това отпада. 39. Тран 39 за, против, отхвърля се. Транспорт 40 за, против, отхвърля се. 219 за, против, приема се. Транспорт 41 за. Либералите са против, така че май ще трябва да гласуваме Тран. 41. Начало на гласуването. Uh, Може ли малко по-бързо? Край на гласуването. Приема се с 19 за и 17 против. И така. 39 отпада. Изменение 40. За. За, моля. Против. Приема се Стран 42 като добавка. За, против, отхвърля се. 220 с разделно гласуване. Част първа. Гласуваме по част първа сега. За. Против. Приема се. И част втора. За. Против. Част втора отпада. Е отхвърлена. 40, 41 от транспорт и 43 приема се, след това 221 като добавка за, против, отхвърля се транспорт 44 като добавка, нали така, за, тран 44 за, против, отхвърля се. 222 за, против, отхвърля се. Тран 45 за. За. Против. Отхвърля се 42 за. Против. Приема се. После доста отпада. 43 за. Мисля, че трябва да проверим. Мисля, че ще бъде близко като резултат. Малко е трудно с всички, както са разпокъсани в залата, да се прецени. Край на гласуването отхвърля се с два гласа. Сега Тран 47. За. Против. Отхвърля се 44 от докладчика. За. Против. Приема се и 226 отпада. Компромисно изменение 6. За, против, приема се Тран 48 като отделна точка за, против, отхвърля се Тран 49 за, против, отхвърля се 230 за, против, също се отхвърля 231 за, против, Приема се. 200 и 232 за. Против. Отхвърля се. 233 за. Против. Също се отхвърля. Тран 50 за. Против. Също се отхвърля. 234 за. Против Отхвърля се 235 за. против. Приема се. 236 за. Против. Ясно е, че се приема компромисно изменение 7 за. А, извинявайте, тук има раздално гласуване. Компромисно изменение 7, част 1 за. Нека директно да го проверим. Компромисно изменение 7. Начало на гласуването. Отхвърля се. В такъв случай отпада ли? Да, отпада част втора. Само една дума е. Трябва ли да гласуваме по част втора? Добре, тогава гласувам по част втора. За. Против. Приема се. Сега гласуваме по 237, нали? Защото отпадна компромиса и всички тези трябва да ги изгласуваме. Is that right, rapporteur? Okay. Така ли трябва да постъпим, господин докладчик? Значи се връщам на 230, 241. 241 за, против, приема се. 242 за, против, приема се. 246. Не, извинявайте, 46 е с а, е, вместимо, като, доста, като добавка приема се 4, 243 не гласуваме. 244 като добавка за. Против. Отхвърля се. 52 отпада. 245 за. Против. Отхвърля се. 47. Гласуваме. 47 за. Против. Приема се. Тран 53 като добавка за. Против. Отхвърля се. 246 за. Против. Приема се. 247, Тран 54. Гласуваме ли тук? пише, ако 146 е прието, Нека гласуваме, пък после ще го измислим. Нека гласуваме по 247 и Тран 54 за. Против. Какво правят либералите? Не можах да видя. Вие сте за. Добре, нека проверим отново. 247 за, против. Явно е, че се приема. 249 за, против. Отхвърля се. Тран 55 за, против. Също се отхвърля. 250 за, против. Вие сте за. Нека проверим. 250. Ако може да ми показвате по-ясно, защото не виждам много добре. 250. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Отхвърля се с 20 против на 17 за. 252 за, против, приема се 253, надолу се всички отпадат. Компромисно изменение 8А за против. Приема се 259 от господин Коферати за против. Приема се 49 от докладчика за против. Приема се 58 отпада. 50 от докладчика за против. Приема се. После 59 като добавка само тези думи а, за, против, приема се. 260 с устно изменение показано там за, против, отхвърля се и тран 60 за за ако обичате отново трябва да проверим и се струва Тран 60. Край на гласуването. Отхвърля се от 17 120 против. От господин Майер. Следващото изменение за против. Приема се. После имаме а, изменение от блока, който гласуваме и преминаваме към тран 62 за против. Отхвърля се. 51 докладчика за, против, приема се. 263-264 са съвместими за, против, приемат се. 265 също е съвместимо за, против, приема се. 266 за, против, отхвърля се. 267 за, против против, приема се. И така, 268 и тран 60. Не. Тран 63 е съвместимо. 63 as an addition. Those in favor. Тран 63 като добавка за, против, отхвърля се. Тран 64 за, за, против, приема се. 269 за. Против. Отхвърля се. Тран 56, съответната част за. Също се отхвърля. Компромисно изменение 15 за. Против. Приема се. И сега стигаме до тран 65, съответната част като добавка за ще трябва да гласуваме електронно. Тран 65. Съответната част в член 8. Начало. Можем ли малко по-бързичко да гласуваме само 300 няколко души гласуват, 17 за, 19 против, отхвърля се. Компромисно изменение 16 за, против, приема се, видимо. И така стигаме директно на до изменение Тран 69. За, против, приема се. 302 отпада, 301 също отпада, всичко отпада. 62 за, против, Приема се 306 за против. Отхвърля се 303 за против. Отхвърля се 34 за против. Приема се Тран 70 за против. Отхвърля се 63 за против Приема се. 305 отпада. 307. Значи 308 и Тран 71 гласуваме сега за. Всъщност нека електронно гласуваме за 308 и Тран 71. Струва ми се, че е отпада, но с малко мнозинство. Край на гласуването. Приема се с 18 за и 17 против. Сега преминаваме на Тран 72 за. Против. Приема се. Тран 73 за. Против. Отхвърля се. Изменение 64 за. Против. Приема се. 309, 310 и 311 отпадат. Тран 74 за. Против. Отхвърля се. 65 за. Против. Отхвърля се. 313 е съотносимо. За. Против. Отхвърля се. Тран 75 за. Против. Отхвърля се. И сега. Сега. А, гласуваме по компромисно изменение 11, където са две гласувания. Трябва ли да стигнем до страница 29 първо? И така, тук е малко сложно. Първо ще гласуваме по компромисно изменение 11, което е по-нататък в списъка ви за гласуване. Тези, които са за компромисно изменение 11, за, против, приема се. Значи сега всичко това отпада и кое трябва да гласуваме следващ... на следващ етап? Гласуваме 300 и 19, нали? 9, за. Про... За, против, приема се. И така, 323 следва. За. Всъщност, извинявайте, отпада. Тъй като 319 се прие. Стран 78. Съответстващата част. Член 11, алинея 3. За, против, приема се. 324 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Ако може набързо да гласувате, отхвърля се. 67 от докладчика с а, устното изменение за против приема се. Компромисно изменение 10 за против приема се. Сега стигаме на, до 69 от докладчика за против. Моля ви, тези, които са за, нека да направим електронно гласуване. I think it's rejected, but we'll see. Rejected. Отхвърля се. 341 от госпожа Макларкин за. Отново ще се наложи да проверим. 341 начало на гласуването. 341. Край на гласуването отпада 18 на 18 с един въздържал се 342 се оттегля. И сега гласуваме 345 от господин Белец за. Против. Приема се. Гласувахме а, компромисно изменение 11 вече, така че сме на 347 за. Против. Приема се. Тран 81. Съпоставимо. За. Против. Отхвърля се. 348 за. Против. Отхвърля се. 351. Гласуваме ли го? Триста гласуваме.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 Отхвърля се. 17 гласа за, 20 против. Сега мисля, че отиваме на Тран 83. Прав ли съм? И 353 за. Против. Отхвърля се. Сега отиваме на 359 за. Против. Отхвърля се. 361. за, против, отхвърля се. 363. Трябва да го гласуваме, нали така? Нека да го гласуваме. 363. За против, отхвърля се. Триста 364, 365, тран 84 за, против, отхвърлят се. 366. Мисля, че така трябва да карам. 366 за, против, отхвърля се. 367 за. Против. Отхвърля се. 370 за. Против. Отхвърля се. Тран 85 и 371 на коферати за. Против. Отхвърлят се. 372 за. Против. Приема се. 73 на докладчика за. Против. Приема се. 375 и 76 за. Против. Приемат се. 74 и 377 отпадат. 378 за. Против. Отхвърля се. Компромис 12 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 14 за. Против. Приема се. Отиваме на Трам 89. Съответната част. Става въпрос за член 15, параграф 2. За. Нека да гласуваме тук. По електронен път. Тран 89. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 393 за. За против, отхвърля се, 394 за, против, отхвърля се. Сега отиваме на гласуване блок. Блок номер 5, господин Белет. 397 за, против, отхвърля се. Тран 90 не се гласува. 399 за, против, отхвърля се. Транспорт 91 за, против, приема се. Отиваме на 79-то на докладчика за, против, приема се. 412 за, против, отхвърля се, 413 за, против, отхвърля се, 80 е оттеглено, 415 на госпожа Верно с устно изменение, виждате го за, против, приема се. 414. Гласуваме ли го?

Какво да кажем за 416? Гласуваме по 416. 416 ще се гласува. За, против, отхвърля се. 417 за, против, отхвърля се. Имаме много изменения на комисията по транспорт. Може ли да ги гласуваме блок? Добре, от Тран 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. За, против, отхвърлят се. 418 и Тран 105 за, против, приемат се. 419 за, против, приема се. 420 за, против, приема се. Тран 106 и Тран 107 за, против, отхвърлят се. 83 за, за, против, приема се. Тран 108 за, против, приема се. Тран 109 за, против, приема се. Тран 110. Можем да го гласуваме като допълнение, нали така? За, против, отхвърля се. 422 за, против, отхвърля се. 423 за, против, отхвърля се. 428 за, за, против, приема се. 424 като допълнение за, против, приема се. 426 като допълнение за, против, отхвърля се. 427 за, против, Отхвърля се. Тран 111 за. Отпада, така ли? Отпада, добре. 430 сега. 430 за. Против приема се. 431 отпада. 433 за. За. Отново. 430 за. Против приема се. 85 за, против, приема се 435 за, против, приема се 87 за, кой е за, против, приема се. Стигаме до преамбилните точки. Компромисно изменение 1 за. А, вече сме го гласували. Значи покрива се. Изменение 2. За, против, приема се. Всички тези отпадат. Изменение 90. За, против, отхвърля се. Изменение 91. Отпада ли? Отпада. Изменение 3. За, против, приема се. 92-93 отпада, 94-то, транспорт 2 отпадали, 95-то. За, против, приема се. Компромисно изменение 4, вече го гласувахме. Отиваме на 99-то. 99-то на докладчика за, против, приема се. 100 за, против, приема се. 101 за. Кой е за? Против? Мисля, че се приема, но би следвало да проверим. 101. И така. 101. Проверка. Мисля, че се приема с много малко мнозинство, но нека да видим. Край на гласуването. Приема се с 19 на 18. Така че бях прав, но добре, че проверихме. Така или иначе. Транспорт 5 отпада. 103 за. Против. Приема се. Четвърто оттеглено. 102 отпада. Изменение 5 за против, приема се. Компромисно изменение 13 за, против, приема се. Отиваме на изменение 7 на докладчика като допълнение към компромиса. За, против, приема се. Компромисно изменение 2 го гласувахме. Отиваме на изменение 9 на докладчика. За, за, вдигайте ръка. Нека да го подложим на електронно гласуване. Изменение 9. Това е изменение 9. Край на гласуването. Приема се 20 за, 17 против. Изменение 118. 118. За против, отхвърля се. Компромисно изменение 7 не се гласува. Изменение 10 на господин Майер за, против, приема се. Изменение 119 отпада. Компромисно изменение 9 не се гласува. 120 и транспорт 9 за, против, приемат се. 12 изменение отпада. 122 на докладчика за, против, приема се. 125 отпада. 13 то изменение. Кой е за? Против. Приема се. 123 то също съпоставимо. За. Против. Мисля, че не е съвсем ясно. Нека да гласуваме по 123-то. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 2 гласа за. 17 гласа за, 19 против. Тран 10 отпада. 126 на госпожа Стайлер. За, против. Приема се. Докладчик. Изменение 14 с устно изменение. За, против. Приема се 127 на господин Коферати, съответстващата част за, против, отхвърля се 127, 128, тези отпадат. Отиваме на изменение 15 на докладчика за, против, приема се. 131 и 132 идентични за. Кой е за, моля? Против. Приемат се. Изменение 134 за. Против. Приема се. Сега трябва да гласуваме по една част от изменение 133. Само че, само, че тук има отпадане, значи стигаме до изменение 17. За, против, приема се. изменение 135 и 136 за, против, приемат се. 18 като допълнение за, против, приема се. 139 за, против, Отхвърля се Трам 15 като допълнение. Думите ги виждате за, против. Отхвърля се 141 за, против. Отхвърля се Тран 16 за, против. Отхвърля се компромисно изменение 8b. Имаме разделно гласуване. Първата част за, против, приема се. Втората част за, против, втората част се отхвърля. 19 значи отпада, така ли? Тран 17 за, против, отхвърля се. И така, подлагам на гласуване целият доклад, начало на гласуването. край на гласуването. Приема се 35 гласа за, 2 гласа против. Поздравление, господин Майер. Много ви благодаря. Uh, we're, running a half an hour behind. We're yes. going to have to have a quick call now. И uh, е така, искам да преканя абсолютно всички, които искат да си тръгнат, да го направят максимално тихо. Имам още една точка, която трябва да обсъдим. Господин Вайден знам, че изоставаме, но нека да дадем една минута на колегите, които искат да си тръгнат. За да го направят, моля ви да си вземете картите за гласуване, когато си тръгвате и да сте